Ще ви Колеги, моля ви да заемете местата си, ако нямате нищо против. Знам, че мнозина от нас е, трябва по-късно да си хващат самолетите. Благодаря ви. Ако всички сте заели местата си и сте поставили карта за гласуване в машините пред вас, ви предлагам да започнем днешното важно заседание. Ако нямате възражения по проекта за дневен ред, го смятаме за прият. Всъщност дневният ред за днес е доста опростен. Започвам с няколко съобщения на председателя. Превод, преводът на, е на разположение днес на 16 езика. Както обикновено всички документи за нашето заседание са на ваше разположение в приложението и митинг и че нашето заседание се излучва в интернет. Освен това ще ви осведомя, че телевизионен екип на френски телевизионен канал МСИС ще заснеме гласуването ви. И сега пристъпваме към електронното гласуване, което е много важен момент за всички ни. С това приключва съвместната ни работа в нашата специална комисия и още веднъж държа да благодаря на нашите съдокладчици. Благодаря също така и на всички докладчици в Сянка, които участваха в процеса на работа. Имахме над 1100 изменения, по които всички работихме заедно. Държа също така да благодаря на секретарията. Виждам, че екипът е тук в пълен състав. Моля да ги аплодираме. Кристина, на екипа. Е- Разбира се, ръководителят е Кристина, но и останалите ни сътрудници Лора, Маркус, Марк и координаторът, който също присъства. Поздравления и за вашите екипи и сътрудници. Работихме при много скратени срокове. За 9 месеца трябваше да свърши много важна работа за този ни мандат. Крайният резултат, разбира се, е компромис, е, но такава е същността и на самата ни парламентарна работа. За някои това, което предлагаме, е прекалено но малко, за други е прекалено много, но важното е цялостната ни работа да доведе до подобряване на системата. Така че, с ваше позволение, ви предлагам да пристъпим към гласуването, което да ни позволи да изпратим ясно послание. Предвидено е гласуването в пленарната зала за 10 януари и ако всичко върви по вода, ще ни помогне да имаме много ясна позиция пред Европейската комисия, за да не остане работата ни напрасна. И така, без повече не ви предлагам да пристъпим към а, самото гласуване на компромисите. Както знаете, успяхме да договорим 51 компромиса. Даже забравих колко са, понякога се объркваме. Така че ви предлагам да пристъпим към електронно гласуване на всички компромиси. Ще има и отделни гласуване на някои изменения, както е проведено в списъка за гласуване, който всички сте получили. Както виждате, измененията не са подредени по ред от едно нататък. Всички разполагате с за гласуване на вашите политически групи. Но преди да пристъпим към гласуването, бих искал да попита с докладчите ни Норбът Линс и Барт Стас. Искате ли да вземете думата? Nein, ich glaube, äh, es ist alles gesagt. Wir, wir können abstimmen aus meiner Sicht. Всичко вече Не, чудесно. Ами, Въпросът, който много ни вълнува е дали следващите избори ще сте в а, една и съща листа, но на този въпрос ще почвам малко по-късно. Започваме с гласуване на компромис 1. Електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Благодаря ви. Предлагам ви да гласуваме компромис 2 на страница 3. Моля, гласувайте. Извинявайте, пропуснах една страница. Добре, започваме. Предлагам ви да гласуваме компромис 7. Просвълнувах се малко, извинете. Гласуваме компромис 7 на страница 2. Le vote est fermé. Прекратете гласуването. Компромис 7 е, се приема. В такъв случай ви предлагам да пристъпим към гласуването на компромис 16, също на страница 2. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. В такъв случай пристъпваме към е, компромис 2 на страница 3. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. В такъв случай преминаваме към компромис 49 на страница 5. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. В такъв случай продължаваме с компромис 10 на страница 6. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Продължаваме с компромис 3 на страница 6. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приемам се и продължаваме с компромис 50 на страница 7. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Продължаваме с изменение 1123 за против въздържали се, отхвърля се. Изменение 1132. И 1132 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 492 за, против, Въздържали се? Нека да направим проверка. Гласуваме електронно изменение 492. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Продължаваме с компромис 31 на страница 8. Електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 47 на страница 8. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 51 на страница 9. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Компромис 5 на страница 9. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 502 за против въздържали се отхвърля се. Компромис четвърти на страница 10. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Продължаваме с компромис 13 на страница 13. Чудесно съвпадение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 23 на страница 14. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 25 на страница 14. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. е 29. Отново на страница 14. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 38 на страница 15. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 48 на страница 15. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Предлагам ви да преминем на компромисно изменение 19 на страница 17. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно изменение 6 на страница 18. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Продължаваме с компромисно изменение 18 на страница 22. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 584. За. Против. Нека да не направим проверка. Гласуваме електронно изменение 584. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно изменение 43. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Компромисно изменение 44? Моля, гласувайте. Приема се. Продължаваме с компромисно изменение 8 на страница 23. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно изменение 9 на страница 24. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно изменение 46 на страница 26. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 1136. С дигане на ръка за. Против. Нека да направим проверка. Гласуваме електронно изменение 1136. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Donc de procéder au vote du compromis 37 à la page 30. Продължаваме с какво се измени 37 на страница 30. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Продължаваме с изменение 652 в две части. Ако първата част бъде приета, ще гласуваме и втората. Ако първата част бъде отхвърлена, няма да гласуваме втората част. Първата част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се такъв случай гласуваме втората част. За. Против. Отхвърля се. Благодаря ви. Продължаваме с компромисно изменение 34 на страница 32. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Какво е 41 на страница 33? Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. В такъв случай преминаваме на компромис 20 на страница 34. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно изменение 28 на страница 34. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно изменение 42, страница 35. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно изменение 11, страница 36. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно изменение 12, страница 38. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно изменение 14 на страница 39. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно изменение 21 на страница 39. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение, изменение 702. За. Против. Нека да гласуваме електронно. Изменение 702. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Продължаваме с компромисно изменение 15. Моля, гласувайте. Приема се. Изменение 719. В две части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Отхвърля се. Компромис на изменение 17 на страница 43. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно изменение 22 на страница 44. Моля, гласувайте. Знам, че е доста монотонно, но няма друг начин. Край на гласуването. Приема се.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 Прекратете гласуването. Приема се. И така продължаваме сега вече с а, изменение 794 за против въздържали се приема се Следващото отпада page, au 24, euh, page 5. Продължаваме с е, компромисно изменение 24 на страница 52. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. В такъв случай продължаваме с компромисно изменение 26 на страница 56. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 849 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис изменение 27 на страница 58. Моля, гласувайте. Гласуването приема се. В такъв случай продължаваме с гласуването на компромис изменение 30 на страница 60. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 32, страница 62. Моля, гласувайте. Le vote est fermé. На гласуването. Приема се. Изменение 912 за. против. Откъде идва? Не. Не. 912 край на гласуването. Изменението се отхвърля. 913, 914, 915 и 916 трябва да се гласуват анблок за против. Отхвърлят се. 919 за, против, изменението се приема. За 921, 2, 3, и 4. Те се гласуват заедно. За. Против. Ще направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 925 за, против, въздържали се. Струва ми се, че се отхвърли, но нека да направим проверка. По 925. Край на гласуването. Отхвърля се. 933 за. Против. Въздържали се, приема се. Компромис 33. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 35, страница 69. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 36 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 966. За. Въздържали се. Против. Извинете. Против първо. Въздържали се. Нека отново да направим електронна проверка. 976. Вдигайте ръка по-високо, за да виждам хубаво. 986 за. Против. Приема се. Компромис 40, страница 75 за. Е, моля гласувате, извинявайте. Край на гласуването. Приема се. Така спестяваме няколко страници. Компромис 45 на страница 81. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 1066 за. Значи на 81 страница 1066 за. Против. Въздържали се. Приема се. Страница 80. Извинете. Хиляда осемдесет и пет. Страница 83. За. Против. Въздържали се. Приема се. А сега Гласуваме устно изменение 1087. Има ли възражения? Не. Тогава нека да гласуваме. Кой е за 1087? Против? Въздържали се? Приема се. Сега преминаваме на 1101. За, против, въздържали се, приема се. Хиляда сто двадесет и пет. Госпожа Дорнано е поискала поименно гласуване. Има ли шестима членове на комисията, които да подкрепят това искане? Няма. В такъв случай с дигане на ръка. Кой е за изменение 120 1125 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1126 за, против, въздържали се, Приема се. 1134 за. Против. Въздържали се. Приема се. 1135 за. Против. Приема се първата част по втората част за. Против. По втората предлагам да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Втората част се отхвърля. А l'amendement 1139, également en deux parties. Отхвърля се. Кой е за първата част? За? против, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 1140 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1141 за, против, въздържали се, приема се. Предлагам да преминем на изменение 54 на госпожа Дърнана в гласуване с дигане на ръка за, против, въздържали се, отхвърля се. страница 93, изменение 71. Изглежда се обърках, но не трябваше ли да гласуваме по 51 преди това? Гласувахме 54, ама преди това мислех, че трябваше и 51 да гласуваме. Извинявайте, ами бързах, за да не си изпуснете самолетите. Госпожо Доле, винаги бързате в четвъртъците и се съпитвам някакси някакси да задоволя исканията ви. Разбира се, а, а, прав сте. Много се радвам, че са толкова наблюдателни са докладчиците. 51 изменение за. Против. Електронно гласуване по 51 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 54 го гласувахме. 71. Моля, гласувайте на страница 93. За. Против. Въздържали се. Приема се. А сега моля да гласуваме по изменение 124 на 98 страница за, против, въздържали се, Приема се. Изменение 145 на страница 100 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 169, страница 103 за, против, въздържали се, приема се. А сега гласуваме по изменение 210, страница 108, за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме на 331 на страница 120. Готови ли сте? Нека да гласуваме 331 за, против, въздържали се, отхвърля се. 339. На три части. Понеже компромис 50 беше прият, ще гласуваме само по втората част на това изменение. За против, въздържали се, приема се. 345 на госпожа Дорнано. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. А сега ви предлагам да преминем към 389 на 126 страница на две части. По първата за, против, въздържали се, приема се. По втората за, против, отхвърля се. А сега ви предлагам да преминем към 421 на 129 страница за, против, въздържали се, приема се, 422 на същата страница за, против, въздържали се, отхвърля се. 445 на 131 страница за. Против. Нека да направим електронна проверка под 445. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. А сега ви предлагам да гласуваме 455 за, против, въздържали се, електронна проверка по 455. то Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Прембюла. Първо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто и седемнайсто. Съвместно ги гласуваме за. Против. Въздържали се. Приемат се. Осмо и 31 заедно за. Против въздържали се, приема се. Девето изменение за, против, въздържали се, приема се. Десето и 32 заедно за, против. Моля ви, вдигайте ръка по-високо. Десето и 32 за. Против. Приемат се. Електронна проверка. По 10.32. Край на гласуването. Приемат се 11 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 16 за. Против въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се.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 Край на гласуването. Докладът се приема 23 гласа за, 5 гласа против, 1 въздържал се. Merci. Les deux rapporteurs, est-ce que les deux... Благодаря много. Искат ли да докладчиците? Нека да изслушаме докладчиците. Съвсем накратко не искам да продължавам е, ненужно заседанието. Благодаря. Е, наистина това е една убедително гласуване в тази специална комисия. Е, надявам се за подобно убедително гласуване и през януари в пленарна зала. Благодаря на всички, особено на секретарията, на моите сътрудници които свършиха е, наистина огромна и чудесна работа. Благодаря. Барт, Барт, Тас има думата. Well, I think we have a very good и аз мисля, че имаме много добър резултат е, по същество, по съдържанието. Благодаря, разбира се, на Норберт за е, хубавото взаимодействие между нас и на, двамата, и на двата екипа и на НЕП, и на селените, и на, разбира се, на всички докладчици в Сянка и техните сътрудници, защото беше трудна задачата, наистина, но мисля, че свършихме, свършихме добре. Благодаря и аз, без да искам да продължавам ненужно, с ненужни думи. Благодаря също за този обмен на мисли. Мисля, че е много важно това, това така убедително гласуване, добър сигнал за пленарното гласуване през януари сега тази вечер приключва работата на тази комисия, но от тук нататък вече ще трябва да разчитаме топката в ръцете на комисията. Е, те трябва да работят защото, е, по въпроса, защото в крайна сметка е, залога е здравето на хората. Благодаря на всички и